Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Добър ден отново на всички. Ако позволите, ще започна с е, уводът към изслушването, защото иначе няма да ни стигне времето, както видяхме тази сутрин. Моля да си вземете местата. Sobre la Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la... Бих искала да открия изслушването на тема Обща организация на пазарите. А, а, в рамките на реформата на общата политика по рибарството. Добре дошли на гостите на това изслушване. То ще протече на две части. Първата част Е, в първата част ще участват е, Ян Максуин, Пим Фисър и Жозе Полинарио. Във втората част е, ще изслушам Торстен Мартинсон, госпожа Герлинг и господин Фернандеш. Преди да открия заседанието, искам да ви обърна внимание на това, че госпожа Герлинг би искала да говори първа, ако господин Мартинсон няма нищо против. Добре, така ще го направим. Добре дошли в парламента, уважаеми гости, в един много важен момент, момент в който говорим за общата политика по рибарството. Смятам, че това публично изслушване е много важно и ще бъде много интересно. Въпреки, че е, колегите в залата не са толкова многобройни. Трябва да отбележа, че качеството е по-важно от количеството. Нашите асистенти са масово представени, така че в този смисъл всички са тук. Сега ще дам думата на господин Стивенсън за кратък увод, след което ще се изкажат нашите гости. Ще помоля гостите е, да да се придържат към предвидените 10 минути, защото имаме шестима оратори. А, а, бих било хубаво да дадем думата на участниците за въпроси. И господин Стивенсън. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които пътуват от далечни места, за да бъдат днес с нас като оратори. За мен, в качеството на докладчик, това е особено ценно. Много ценя вашата осведоменост, качеството ви на експерти в сектора. За това няма да се разпростирам в изказването си. Всички разполагате с първия ми работен документ, който е по-дългия вариант и бе преведен на всички работни езици на Европейския съюз. Предполагам, в папката разполагате с по-краткия работен документ, озаглавен цели. А в него а, се търси посоката, в която възнамерявам да разгърна доклада си. Вчера при размяната на мнения в нашата парламентарна комисия с представители на всички политически групи, които участваха в дебата вчера. Той е известен, но няма да се разпростирам надълго, за да имаме повече време за експертите. Основните принципи в доклада за обща организация на а, пазарите, който е част от а, пакета за реформи в общата политика в областта на рибарството. Основна роля се дава на организациите на производителите 240 общо. В някои държави, като Ирландия, примерно и Холандия, те са малобройни. В Испания обаче те са много и съществуват вече десетилетия. Всички организации на потребителите играят решаваща роля за бъдещето на нашия риболов. В доклада се задава въпроса как да се координира дейността им как междубраншовите и международните организации могат да допренесат за подобряване на ситуацията на всички, като се започне от рибарите, мине се през преработвателната промишленост, и потребителите, така че да имаме е, сигурност за бъдещето на отрасъла. В резюме пред вас е представено основното а, което съм набелязал в моя документ. А, в известна степен моя доклад ще се застъпва с а, други доклади, а, например по отношение на прехвърлимите концесии, регионализацията и изхвърлянето на нежелания улов. Организациите на производителите имат основна роля и предвид на усилията за по-добро управление на допустимият, на общия допустим улов и на изхвърляната риба, бих искал да чуя а, вашите идеи, какво трябва да се направи, включително в посока на регионализация, за да може тези организации да играят по-силна роля в сътрудничество с съответните държави членки. Комисията предлага а, организациите на производителите да имат водеща роля. А, и около 1,7 милиона тона а, по оценки е рибата, която се изхвърля, но при въвеждането на пълна забрана на изхвърлянето, това е, количество ще трябва да се изважда на сушата. Комисията предлага производителските организации да предоставя тази този улов е, на благотворителни организации, болници или за възрастните. А, аз бих казал, че това не е разумно. Не само ще се подкопае пазара, като се дава безплатно риба на тези хора, те вече няма да си я купуват. Но освен това, да оставим на страни, кой ще плаща на производителските организации за да го правят, да погледнем. Става въпрос за почти 2 милиона тона и се очаква Организацията на потребителите да се занимават с организирането на реализацията на тези количества без заплащане. Трябва, според мен, да преогледаме тези неща и да видим какво ще стане в, основната, в основния регламент, да видим какви са а, другите мерки да потърсим а, разумни начини а, за това какво ще правим с тази ръба, която би била а, задължително разтоварвана на брега, евентуално да се дава, на, да се а, е, насочва към производителите на рибно брашно или рибно масло или да се е, замразява, защото трябва да е, намерим начини е, за спазването на тези регламентирани изисквания. Освен това, предлагам да погледнем модерните технологии, как те могат да подобрят ситуацията на пазара в полза на всички. Производителите на риба, производителите на рибни продукти като преработватели – Предлага се, например, да се използва системата за наблюдение чрез сателит на корабите. В Галиция се ползва система с електронни карти а, при разтоварване на престанищата. Трябва да погледнем как може да ни помогне технологията, така че да се дигнат цените за производителите, да има спазване на хигиенните изисквания, в които да бъдат уверени потребителите. Има и известни спорове за това какво да пише на етикета в парламента миналата година имаше триалог на тема информация за потребителите и много от организациите на производителите ми казаха след като мина този труден процес да уточним какво точно трябва да е изписано на етикетите на всички хранителни продукти. Изведнъж почваме отново за рибата и аквакултурите. Така че аз правя доста препоръки в тази посока. Аквакултурите в, имат голяма роля в бъдещето на опор. Европейската комисия отчита това и предлага да се създаде регионален консултивен съвет за аквакултурите и аз смятам, че отрасъла на аквакултурите приема това предложение доста ентусиазирано. Аз също правя някои иде, а, препоръки това отношение. След това а, въведение, а, сега а, искам да дам думата на а, експертите, които са тук днес. Като започнем с господин е, Иан Максуин, ще дам думата на експертите. Е. Господин председател, благодаря ви много. Искам да започна като благодаря на комисията за тази възможност за е, хората, които работят в този сектор, да говорят пред вас. Това наистина е много важна част от процеса на реформи, който в момента се осъществява в рамките на общата риболовна политика. За мнозина в сектора заслужава приветствие факта, че реформите в този сектор и в сектора специално напускането на пазара се извършват във връзка с общата реформа на политиката. В продължение на дълги години промените тук са били извършвани изолирано, без оглед на общата риболовна политика. Общата организация на пазарите трябва и следва да допринася за постигане на общите цели на общата риболовна политика. Това, което искам да направя накратко днес след обед, е да поставя общата организация на пазарите в контекста на общата риболовна политика като цяло. Струва ми се, че в миналото една от основните причини е, за недоброто функциониране е, в сектора е, като да кажем изхвърлянето на улов или свръхулова, е, основ, е, е ниската цена. Ниската цена е, създава стимул да се ловува извън установените кводи и по този начин се стига до увреждане на устойчивостта на пазарите и на запасите. Е, всъщност, е, ниските цени са стимул е, за категоризиране на рибата в по-висока категория. Мисля, че може да се постигнат нашите цели само чрез економическа устойчивост. Ако не действат економически устойчиво риболовните стопанства, те по-вероятно няма да бъдат е, устойчиви и от екологична гледна точка и ще се стремят е, към по-голям улов. Затова общата организация на пазарите трябва да е, постигне тази си цел – економичен риболов. Това, господин председателю, може да бъде постигнато главно чрез механизма на ценообразуването. Риболовните предприятия са сравнително малки по размер. От друга страна, преработвателните предприятия по правило са доста големи, въпреки че спектърът е доста широк в зависимост от страната и от ловуваните видове. В някои страни е, търговците на дребно са огромни и да е, доминират пазара. Те така могат да задават цените, е, е, на нива, които не са изгодни за рибарите. И за това е, именно по тази причина бяха създадени организации на производителите. Те е, бяха идея за противопоставяне на монопол в сектора като се гарантират някакви цени на хората, които ловуват Организациите на производители в много държави са постигнали успех при осигуряване на реалистични цени на улова на своите членове. Европейският съюз, според мен, никога няма да постигне устойчив риболов, ако не са економически издържани цените. От тук и значението на този процес на реформи. Затова вярвам, че предложението да се махне интервенциозната система трябва да срещне голяма съпротива. Този режим е бил много важна предпазна мрежа за нашия риболовен флот. Доводът, че разходите за а, този а, тип а, риба са напълно несъстоятелни. Всъщност, механизмът функционира добре. Сегашната система отразява пазарните реалности. Но има вероятност преработвателната индустрия да бъде принудена да намали цените от множеството търговци на дребно. И въпреки мерките за качество, устойчивост и проследимост, основното, което кара потребителят да купи, си остава цената. Мисля, че това може да бъде много ясно видяно в момента с някои примери. Затварянето на част от чилийските води улов на сьомга и прехвърлянето на улова към водите на Северна Америка доведе до нарастване на цените. В момента рибарите в Чили получават по-малко от 50% от това, което получаваха през миналата година цената на рибата много бързо може да се срине, ако не се поддържат конкурентни условия на пазара. Виждаме намаление на цените там, където ловиват, ловуват норвежки и руски кораби. Би трябвало да не се допуска изчезване на устойчивата практика заради това, че рибарите се опитват да оцелеят. Практиката да се разчита на пазарните механизми е уместна. Но все пак не бива да забравяме, че в този сектор съществуват и квоти. Ако има увеличение на производството, то не може да се очаква поради наличието на квотите. Националният риболов има таван в резултат на рибните квоти. Има много голям а, световен добив, да кажем, на бяла риба, а, която в, основно се внася в Европейския съюз. Именно поради тази причина. Не би трябвало да се дават пари на дънакоплаците, за да се унищожават продоволствени запаси. Дънакоплаците обаче мълчат, когато се произвеждат горива от култури, предназначени за изхранването на населението, а надигат глас, когато парите са предназначени е, за унищожаване на рибните запаси. От изтеглената от пазара риба се превръща в масло с добро качество. Използва се в индустрията на аквакултурите и е добър източник на протеини, за хранително-вкусовата промишленост. Според мен би трябвало и в бъдеще в общата организация на пазарите да се предвиди използване на нашите ресурси за непродоволствени цели. Системата на ценообразуването е изиграла много важна роля в подсектора на улова. Хиляди работни места са свързани с този подсектор. Без системата на интервенциите, госпожи и господа, съществува реална опасност а, цените да паднат под ниво, което а, да позволи на дребните рибари и дребните рибарски предприятия да бъдат рентабилни. Организациите на производителите играят своята роля в управлението на риболовните зони и пазарната реализация на улова. Но предложението на комисията да се използва пазара като средство за контрол на изхвърления улов е абсолютно неосъществимо. Идеята е, че нежеланият улов трябва да бъде разтоварен на брега след това да бъде замразен и разпределен на благотворителни и други организации е а, безсмислена. Първо, ще бъдат големи разходите за замразяване на този улов, а особено малките риби много бързо се развалят. Така че ще бъде трудно, ако не и невъзможно, да се гарантира качеството на рибата от този улов. Е, ако се накарат е, е, големите кораби да оставят част от улова си, без дори да го погледнат и да се насочват само към най-големите видове. Кой ще плаща за контейнерите, които ще бъдат необходими за превоз на рибата? И дори да се замрази рибата, и какво ще правим по-нататък? Всъщност е, няма за цяла риба в много държави членки никакъв пазар. За неразфасована риба няма пазар идеята, решението е да се ограничи най-напред улова. Това днес е възможно чрез технически мерки. Реалният проблем е, че се изхвърля риба, която подлежи на пазарна реализация. Годна е за това. И за това аз а, предлагам да се а, действа на а, нивото на концесиите и възможността за техния трансфер. Това е проблемът. Изхвърлянето на риба, която е годна за продажба. Няма значение какво правите с отделните видове, когато те вече са попаднали на борда. Организациите на производителите са сърцевината на общата организация на а, пазарите. Обаче те се нуждаят от средства, за да вършат своята работа. Трябва да се реши въпросът с тяхното признаване, за да могат да работят за постигане на целта си. Също така а, трябва а, да им се даде възможност да действат ефикасно, да получат необходимите правомощия, за да действат за постижение на целите си. Ако се регулира доставката по биологични съображения, организациите на производителите трябва ефективно да контролират дейността на своите членове. Т.е. те трябва да имат правомощия, за да регулират риболовната дейност. Те трябва да имат право да попречат на плавателните съдове да ловуват неустойчиво и трябва да контролират доставките на пазара. Сигурно всички знаете, че европейската риболовна индустрия сега преживява тежки времена. Структурата на себестойността а, бе отрицателно повлияна от растящата цена на петрола. Има е, изчерпване на запасите, въпреки че сега имаме ясни признаци на възстановяване в Северно море и в някои други райони. Е, до като можем а, все още да си позволяваме безпрепятствен внос от държави извън Европейския съюз, а, не трябва да забравяме, че в един момент този внос може да стане и проблематичен. Би трябвало да се помни също, че най-конкурентоспособна е а, рибарската индустрия у дома. Би трябвало да има нарастване на конкуренцията за много а, продукти, обаче тази конкуренция при нас идва от Китай и от а, други държави в далечния изток. През последните а, години търсенето в Китай също расте и предполагам, че ще продължи да расте. Продоволствената сигурност е въпрос, с който ще се сблъскаме през едните години. Изхранването на хората в Европейския съюз задължително минава през риболовната индустрия. Само, че флотът и морският риболов трябва да бъдат поставени при условия на устойчивост. Затова е много важно реформата на общата организация на пазарите да допринесе за постигане на тази цел. Господин председателю, Чувстваме се окоръжени от това, което а, ни подава като идеи и резултати от своята работа комисията. Според мен, това, което наблюдаваме, е признак, че вървим във вярната посока. Благодаря ви. Благодаря. Следващият ни оратор – е господин Фиса, Давам му думата. Благодаря, господин председател. От името на Европейската асоциация на организациите на производителите ще ви запозная накратко с моето представ... Е, моята изказване. Ще ви запозная с нашата асоциация ЕАПО, ще ви запозная с, с актуалните въпроси, ще направим преглед на процеса. Имаме 9 проблема в рамките на новата организация на Обща организация на пазарите и е, ще видите е, и някои идеи, които току-що е, спомена господин Максюа. Ние сме организация на организациите на производителите от 10 държави членки. Те са изброени ето тук от север до юг и от изток на запад. Нашите членове представляват 10 000 плавателни съда и общият размер на тяхната на тяхта дейност е около 3 милиарда евро а, ние имаме а, представители на най-различни типове плавателни съдове, малки рибарски лодки, траулери, цялата гама е представена в нашата асоциация. В рамките на нашата асоциация ние проведохме дълъг консулта... процес на консултации. Започнахме в 2008 година, тъй като първоначално се смяташе, че общата политика ще се а, реформира тогава, но после се реши да се раздели на части. От тогава насам протекаха много дискусии. Имаше 2010 година декември един документ за позицията. Госпожа Даманакис изнесе своите предложения през юли и а, ние обсъдихме предложенията си в Единбург 2011 година през септември а, работихме в работни групи като цяло, като а, нашите членове на асоциацията. Тази работа бе обобщена и ще ви бъде представена. Позицията ни е, че е, положението е много сложно, особено за националните администрации. А основното е механизмът на интервенция. Той то има за цел да стабилизира пазара и дава много добри резултати. От въвеждането на механизма обаче организацията на производителите се развиха. Те първоначално участваха чрез финансирането по фонда ФЕОГА. Нямаше отделно предвидено финансиране за, рибния, за рибарството и а, поради развитието на пазара необходимите средства бяха съвсем малки. Стана ясно, че липсва стандарти на пазара и по отношение на информацията за потребителите. А, след това стана ясно, че финансирането на, чрез европейски средства за пазарни инициативи е невъзможно. Това ставаше през националните бюджети. Ако организация на производителите искаше да направи нещо, много трудно можеше да намери пари, ако дадената национална, национален орган нямаше желание да й помогне, а не можеше да стигне до европейските средства и обратно. Ние споделяме е, вижданията си. А, не бива обаче новите идеи да се въвеждат твърде бързо, защото системата не бива да а, се смущава до такава степен, че да не може да работи. Затова е необходимо въвеждането да стане по-степенно. По тъй като има разлики в размера и капацитета на различните организации на потребителите, е необходимо те да се специфично. За това е необходимо графика да се е, съгласува между държавите членки и организациите на производителите, за да няма затруднения и спънки. Децентрализация. Тя е, е в основата на е, много а, е, инициативи, тъй като организациите на производителите работят на различни места. А, реформата през 2002 година доведе до създаването на регионалните консултативни а, съвети. А, 2012 година в Зелената книга се споделиха се споделиха големите надежди за децентрализация. Но и, към, и до сега малко е направено в, чрез реални действия има опасност да има отстъпление, защото има повече делегирани актове, по-малко функции за регионалните съвети. Така Децентрализацията е задължителна за е, ефикасното управление на усилията на всички заинтересовани лица. Има много възможности, които дава Лисабонския договор не може да се казва, че нещо е невъзможно, защото не го допуска договора. Това е да се упростяват нещата. Ако има желание, ще се намери как да се реши въпроса. А, в а, нашата асоциация членуват много различни организации. Някои са големи, други са малки, различни видове риболов осъществяват, различен е режима в различни държави членки. Затова организациите трябва непрекъснато да се развиват и пригаждат към променещите се обстоятелства. Комисията не бива <clears throat> а да предписва как да и на къде да се развиват, а да им дава възможност да се развиват, защото е необходимо да има диференциация и в скоростта, и в нивата. А, важна е а, важен е механизма за интервенции, както каза и господин, а, господин Стивенсън. Ние казваме също не на субсидиите. А, сега е необходим механизъм за интервенция, интервенция който а, да включва а, такава намеса за рибата, предназначена за употреба, но не от а, хора. А, от десетилетия вече на месата е, имаше а, решаваща роля и е обезпокоително, че има намерение да бъде прекратена. Става въпрос за малко пари с огромни положителни резултати. Има противоречие по отношение на забраната за изхвърляне. А, докато а, при позволяването на използването на рибата за а, потребление не от човек а, ще има много добра роля за а, производителност, организациите на производителите. И сега, тесният път през закона за конкуренцията. Организациите на производителите трябва да подобрят пазарните условия. Трябва да подобрим а, устойчивостта и да не се допуска а, разхищение през, в документа 104 от 2000 година конкуренцията бе сива зона и въпреки подобренията остава такава. Като холандец аз знам не по-зле от хора, от много специалисти, колко злоупотреби могат да се правят в името на конкуренцията. Това не е нещо, което ние желаем. Ние искаме конкуренция в полза на производителя и на потребителя. Улова на морски дарове е различен от производството, например, в компютърната промишленост. А, по в момента предложението е доста обтекаемо. Има някои идеи, че то ще се подобри, но не достатъчно. Е, необходимо е да има отделни актове за прилагане с подробно разписани правила. Опасността е, че ако основният текст е обтекаем и неясен и всичко се а, задейства твърде бързо, те ще се оформят тези правила ще се оформят а, без а, да се отчита интересите на отрасъла. А, необходимо е да има яснота и подобрение. Аква а, което е Асоциацията на производителите на аквакултури, а, също е а, е, е, решаваща платформа за участите в пазара. А ако се разпусне работната група на аква, и трябва да се създава нова, то а, е, участите на пазара трябва да могат да обсъждат положението помежду си. Необходимо е това а, да стане преди разпускането на аква, за да не се допуска вакуум. Имаме готовност да предложим подробно как да стане това. Да се включат конкретно и идеи за правила а, за действие на пазара. Изхвърляне на рибата. В момента в Организация на производители се натоварват с нова нежелана задача. Сега трябва да се занимаваме с нежелания улов да се налагат ли правила за отстраняването и е, да, та, забраната на изхвърлянето е против, в противоречие с а, е, другите механизми за намеса и има огромни финансови последици. Това е неправилен подход, защото а, на практика се получава 100% смъртност на улова, без а, е, да се оползотворява никаква част от него. Необходимо са, необходимо са съвместни действия, избягване, снижаване до минимум. Това е ключово. Финансиране. Прекалено голяма част от финансирането се остава в ръцете на държавите членко. Необходимо ми са насоки, а не предписания. Финансовата криза може да се окаже основание за държавите членки да се откажат от съфинансирането. За това, ако Организацията на, на производителите намерят собствени източници за съфинансиране, това да се счита като частно съфинансиране в рамките на многогодишния план. Сега за прехвърлимите, прехвърлимите риболовни концесии. Няколко думи. Някои от нашите членове са в а, основата на съвместно управление. Те а, заявяват, че тази схема няма да сработи в Дания и в Холандия. А, а, опита показва, че този механизъм действа само ако е комбиниран с други мерки и тогава успеха наистина е голям. А, Сметната палата също пропуска да провери този въпрос. И в заключение. Ние сме за нова обща политика за организиране на пазара а, старата нормативна база не отговаря на актуалните а, е, условия. Ние подкрепяме нов, е, по-ефикасен регламент, който да отговаря на важните промени в пазарите и да се способства а, участието на организации като нашата в разработването на новата нормативна база. Благодаря. Благодаря ви. Следващия докладчик е доктор Жосе Аполинарио.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 micro. Muito boa tarde, Sr. Presidente, demais colegas. Господин председател, уважаеми участници на президиума, уважаеми слушатели. Благодаря ви е, за това, че ни поканихте. Приветствам инициативата на Комисията по рибарство да организира е, това изслушване. Искам да се обърна специално към е, госпожа Фрага, която особено много оценя и да изкажа моето уважение. Тя се отзова на предложението на госпожа Патрао Невес и на други колеги, които познавам от десетилетия за организирането на това изслушване. Искам да говоря за ролята на португалската администрация, но Това, което ще кажа, няма да отговаря на политическото виждане в Португалия по тези теми. Ще се спра на три е, основни теми. Всъщност исках да се спра на три основни теми, но ние не сме се договорили с уча... останалите участници на президиума, е, така че ще се опитам да не повтарям. Първо, е, ще говоря за потребите, организациите на производителите и производството на рибни продукти. Най-вероятно вече сте чували тези числа, но е хубаво да знаете още веднъж какви са те, за да знаете в каква рамка говорим и какви са обемите засегнати от сълскостопанската политика. Първо става дума за общата организация на пазара на рибни продукти, за която можем да кажем, че голяма част от рибата се внася. Освен това, съществуват големи различия между риболова в южните държави, където се ловят по няколко вида едновременно и риболова една древномащабен и този от Северна Европа. Искам да засегна организацията на да се спре върху различията между отделните държави. Говорейки за общите рамкови условия, искам да обърна внимание на няколко неща. Първо, консумират се все повече рибни продукти по здравословни причини. Вчера комисаря на конференцията в Лондон говори за приемането на омега-3 киселини, съдържащи се в рибните продукти. Аквакултурите също използват потенциала си за растеж не само а, възоснова на голямото търсене, а и заради предлагането на финансиране. А, малките и средни предприятия, които се занимават с производство в този сектор, се нуждаят от повече общностно финансиране. А, а, трябва също така да отбележим, че рибата е все още рядка храна. Ето един общ поглед върху изходната ситуация през 2007 година. Това са данни от Евростат и виждате разходите на европейските граждани, средствата, които европейските граждани харчат за е, рибни продукти, като част от хранителните продукти, които купуват. Това е статистиката, разделена на държави членки. Виждате, че Испания и Португалия са на първо място, следвани от Франция в тези три държави се е, консумират най-много е, риба, рибни продукти, продукти от акава култура. В Испания и Португалия 94% от протеините се приемат чрез такива е, храни. Стана ясно, че е, общите цели за организацията на пазара като цяло се приемат добре и се приветстват, но има пет основни критики, свързани с новите предизвикателства пред пазара. Първо, необходимостта от опростяване и свързване на това опростяване, обвързването му в общата политика по рибарството. Освен това става дума и за едно правило за хоризонталност, т.е. да не се дублират и да не се пресичат отделните дефиниции на понятията. Друга критика е свързана с финансите, които трябва да бъдат осигурени в достатъчен размер. С други думи, ние желаем да реформираме пазара, казва комисията, но все още не сме определили какви ще бъдат финансите за това. Това е други, друга критика, която ние имаме. Освен това, констатираме, че изобщо не е взето предвид вътреш, външното извинете, измерение на организацията на пазара. Комисията се аргументира с различните правни основания, но а, в проекта, с който разполагаме, външното измерение дори не се споменава, въпреки че 60% от пазара се обслужва от внос. Относно службата за наблюдение на пазара, тази служба се представя като решение за осигуряване на по-голяма прозрачност. Ние също смятаме, че трябва да се подходи по-рационално. Смятаме, че трябва да се предават статистическите данни, но тази служба не трябва да се превърне в някаква тромова структура, увеличаваща допълнително усилията. Също така смятаме, че трябва да се балансира между ролята, която играят е, отделните, да се създаде баланс между ролята, която играят различните органи. Трябва да се наблегне повече на процедурата за съвместно взимане на решенията, а не толкова на процедурата за делегирани правни актове. Организацията на производителите смятат по отношение на реформата следното. Първо, съществуват а, а, консолидирани организации на производителите на европейско равнище, но в техническо и економическо отношение тяхната роля трябва да бъде а, засилена тяхната представителност също трябва да бъде оценена и то според частта от пазара, която те представляват и според броя на техните членове. Целта е тези организации да представляват по по-добър начин дребните производители, дребните рибари и трябва да се осигурят повече възможности за дребните рибари да се присъединят към тези организации на производителите Хубаво е, е организацията на производителите да могат да представят общи планове за експлоатация. Приветстваме е, този подход, защото по този начин може да се издигне и тяхната роля. Ако е, изходим от това, че в предложението на комисията за кратко време ще се е, осъществи онова, което други държави, като например Норвегия, са осъществили в, за 20 години. Е, трябва да кажем, че поставените срокове от 2-3 години могат да бъдат изпълнени само ако организацията на производителите е, получат правото да участват по адекватен начин в е, глобалната реформа. Някои от предложените текстове ни се струват малко пресилени и то по отношение на Организацията на производителите, те не са напълно уместни. При изтеглянето от пазара, например, организацията на производителите могат да предоставят на социални организации изтеглените рибни продукти. Регламента предвижда такива изтегляни от пазара стоки да бъдат преработени на рибно брашно или да бъдат изхвърлени. За социални институции вече не се говори. По този начин може да възникне допълнителен пазар. Днес организациите на производителя не унищожават изтеглените от пазара стоки, а ги предоставят на социални институции. Това е практика, която според нас трябва да продължи. Освен това, организацията на производителите би трябвало да могат да издигнат стоеността на а, продуктите, които произвеждат, защото това е една от техните задачи. И сега искам да засегна един въпрос, който засяга създаването на стойност в рибарството и ще се спра на четири точки, които според мен са много важни. Първо ще обърна внимание на това, че рибата е природен продукт. става а, дума тук единствено за повишаване на стоеността на тези продукти, за повишаване на ролята на а, европейските организации на производителите. Така, например, се появяват продукти като пангасиус и други подобни риби, които вече не могат да бъдат наречени природни продукти и ние, европейските производители, можем да се разграничим от тези продукти, тъй като нашите продукти се отглеждат в естествена среда. Освен това, а, приноса на а, рибарството към а, а, кулинарните продукти и традиционното производство са други стойности, които са важни. Важно е освен това и обозначаването на происхода. Трябва да бъде обозначена или страната на происхода, или пристанището на разтоварване. А, и това е тема, която трябва да бъде решена от общността. Но съществуват технически възможности за такова обозначаване. В момента всяка страна членка се опитва да въведе собствена програма, система. Всяка организация на производителите се опитва да създаде собствена система за повишаване стоеността на продуктите, но мисля, че това трябва да се направи на общностно ниво и трябва да си отговорим на въпроса до къде трябва да стига предоставената информация. Според нас информацията трябва да обхваща всички етапи от улаването на рибата до е, по цели път до е, трапезата на потребителите. На етикета е, при покупка трябва да може да се прочете на кое пристанище е разтоварена риба, къде е преработена тази е, риба до момента, в който тя бъде поднесена в ресторанта, например. Тоест клиента на ресторанта трябва да знае откъде идва рибата, която му сервират. И трябва да разграничим данните, които задължително трябва да се посочат и тези, които факултативно трябва да се посочат. Комисията обяснява това в предложения документ. Това, според мен, трябва да бъде подчинено на насоките на ФАО. Някои от тези насоки отиват по-далеч от изискванията на ФАО. Например, МСЦ в съвета ЕМСЦ се поставят още по-високи изисквания от тези на комисията. Тоест трябва да се споразумеем за е, един минимум на съдържанието на обозначенията. нашето впечатление е, че информацията може да бъде допълнена и да се създаде връзка между консумацията на риба и здраво, здравето на потребителя. Ние смятаме, че е необходимо да се създадат нови правила за етикетиране на рибни консерви с риба, тон или паламут както е записано в регламента от 89-та година и 92-та година. Преработката на рибни продукти е следващата тема в съответствие с стратегията 2020. Трябва да бъде поставена на четири принципа. Извеждане на преден път на качеството, екологичността, устойчивостта и връзката между консумацията на риба и здравето. Тези четири принципа. Също така и трябва да се засили сътрудничеството между организациите на производителите и потребителските е, организации. Трябва да се е, е, диференцира, да се адаптира към търсенето и да се изтъкне преработката по традиционен метод трябва да успеем да заинтересоваме младите хора от консумацията на рибни продукти. Защото по този начин можем да се борим с затластяването сред младежите. Ще създадем и повече прозрачност и ще дадем повече информация за продажната цена органа за наблюдение на пазара е добре да бъде включен с цел да се подобри прозрачността по отношение на образу... ценообразуването. Благодаря ви за, за вниманието. Благодаря на тримата оратори. Нека сега да дадем думата за въпроси. Кой иска думата от е, депутатите? Господин Стивенсън, госпожа Фрага, но господин Стивенсън, благодаря господин председателю, благодаря на тримата оратори за изключително интересните им изказвания. Имаше известен консенсус, който сякаш се очерта за възможностите да се продължи съществуването на ценовия механизъм за интервенция. Комисията е против това. Според комисията трябва да има единен механизъм за съхранение и това да е единственото и е, да се използва е, съхранение чрез замразяване, широко използвано в южните е, държави членки, но не толкова използвано в северните държави членки. Вместо е, интервенционен механизъм чрез минимални цени да има механизъм за задействане на мерките, при който под определено ниво определени видове да минават към замразяване, съхранение чрез замразяване. Е, много е, са смесени реакциите на тези идеи. Доста хора подкрепят под е, продължаването, продължаващото съществуване на механизма за ценова интервенция, като свързват този проблем с проблема за свръх улова. Искам а, да попитам господин Весер и господин Максуинг, може би, какво мислят за тъй наречената отключваща цена и за единния механизъм за съхранение чрез замразяване. Защото всъщност нито един от тези два моратори не засегна въпроса. Те се занимаха с структурата на ценовия механизъм, без обаче да говорят за механизма на отключване. или пусковия механизъм? Благодаря. Може би е добре да чуем най-напред всички въпроси от страна на членовете на комисията и след това членовете на нашата група специалисти да отговорят на всички зададени въпроси. Това ще е най-ефикасно, защото съм сигурен, че част от въпросите ще се повторят. Госпожа Фрак. След като изслушах ораторите, особено първите двама от тях, Като че ли оставам с горчив привкус в устата, тъй като те прекалено много наблегнаха на изхвърляното количество от улова и значението на тази конкретна цел за тях и тяхната дейност. Двамата оратори са против забраната на изхвърлянето. Те биха искали изхвърлените количества да бъдат намалени. Въпросът е важен. разходите за организациите на производителите могат да бъдат доста високи. Как ще стои нормативната уредба не е съвсем ясно тъй като според проекта трябва да има някакво финансиране, но не е ясно какво ще бъде, как ще се извършва и при какви условия. Може би тук ще има приложимост финансовия регламент. От гледна точка на управление на изхвърлените количества, ако това се окаже нерешим проблем, ще изпаднем в трудно положение. Мисля, че трябва да намерим изход – по отношение на интервенцията. и ограничаването на интервенцията, съгласна съм с комисията. Мисля, че производството може да бъде по-добре планирано от организациите на производителите. Трябва да има планове за дейността. Повечето такива планове на повечето организации са безсмислени, тъй като не са добре съставени. Няма пазарен анализ, няма анализ на търсенето и предлагането. И това би трябвало да претърпи промяна. Всъщност плановете трябва да започнат да се съставят ефикасно, но не, е голям броят на организациите, на производители, които могат да направят това. Но както казва, това, което най-много засяга ораторите е забраната за изхвърляне. Доколкото аз разбирам нещата, сектора трябва да заеме челна позиция за изпълнение и прилагане на тази забрана. Този разнобой в подходите на комисията и на сектора а, малко ме безпокои. Господин а, Ферейра. Не. Благодаря, господин председателю. А, искам да благодаря на всички оратори. Ние не изхождаме от теоретични предпоставки. Организациите на производителите през последните години играха огромна роля за поддържане на ценовите равнища. И за това риболовните стопанства и рибарите успяха да оцелеят. Защо обаче има толкова призиви особено по отношение на дънните видове, защото няма реална уредба. Няма а, а, така опит да се нагоди и инфраструктурата и капацитета на брега, за да се ограничи свръхолова и изхвърлянето. Нали, е, сега в края на краищата. Е, в е, морето се поддържа ниска температура, след това рибата пристига на брега и започва да се вмирисва. Това не е вина на рибарите. Но те би трябвало да а, имат възможност да се получат от опита си. Трябва да имат повече възможности да действат. Зная от собствената си страна, че организациите се намесват и а, рибарите а, се съобразяват а, с това къде отиват с лодките. А, значи, е, трябва това, което се извършва като улов, да бъде съобразено с капацитета на брега и с търсенето. Това ще бъде приветствано от сектора. И може би е добре тази идея да бъде доразвита в работата на комисията. Говорейки за е, изхвърленото количество, аз е, не съм тук редовен или чест гост. Има такива сред вас, които тук са от години, но ще си говорим отново по тази е, тема. Трябва да се намали уловът. Както председателят каза днес е, е, сутринта, Единственият начин напълно да спрем изхвърлянето на уловени количества е да спрем да ловим риба въобще. Съвсем сериозно. Нали всички е, сме виждали е, какво пише в е, списанията, които се продават по Е, е, вестникопродавниците в Лондон, а, нали, много популярна идея. Ако не искаме да изхвърляме, направо спираме да ловим риба. Ако се въведе забрана, просто а, няма да бъде възможно тя да се изпълни. Ако се а, извади рибата на брега, може би съвсем малка разлика в положението ще настъпи, ако тя се раздава на благотворителните организации. Тези институции могат да си купят рибата на пазара. Вие сте съвсем прав, като казвате, че няма никакъв смисъл от 100% смъртност – може би просто трябва да дадем повече правомощия на организациите на производителите. Има една неформална договореност, но тя като че ли не функционира добре. Януари месец в Ирландия, в Шотландия. Ако погледнете интернет, можете да видите всичките лодки. Заедно излизат, заедно се прибират и във всеки случай това, което разтоварват на брега, далеч надхвърля капацитета за преработка на улова. Затова е добре да се регулира улова и оттам да се регулира количеството разтоварена риба. Искам да благодаря е, за вниманието, е, което ми отделихте. Беше много добра тази дискусия. Трудно е всичко да бъде осмислено на място, за това много ще бъда благодарна. Ако имате допълнителни въпроси или бележки, да ги обменим чрез секретарият. Благодаря. Господин Ферейра сега. Благодаря. Искам да благодаря и аз на <clears throat> докладчиците до тук. Тази тема я обсъждаме скоро, доста отдавна, вчера и днес преди обяд. И сега имаме изслушване. Трите доклада, които а, бяха изнесени, определено ще обогатят разбирането ни на темата. Искам да се спра на три въпроса. Обсъждахме и преди пространно тази тема, затова моите коментари са а, само няколко. Ще се спра на един от аспектите, които се очертаха. Той се отнася до доходите. Някой каза, че ако няма а, добри доходи на хората, които се издържат от а, риболов, не може да имаме устойчив риболов. Това е сериозен въпрос. Ако го решим, ще успеем да решим още множество други въпроси, които сме си поставили за разрешаване чрез тази реформа. Един от тези въпроси е забраната на изхвърлянето. Общата организация на пазара си поставя за цел, наред с другото, и а, е, справедливо ниво на доходите за рибарите. Това е добре. Нека да видим как може да се подобрят техните доходи, за да се постигнат тази цел, защото тя до сега не е постигната. И вчера а, говорихме за това. Предложението на Европейската комисия не ни дава отговор – какво да направим, за да повишим доходите на рибарите. Мисля, че и днешните обяснения споменаха това. Господин Струан Стивенсън винаги говори за екоетикетирането и справо. Това е важно за продукта. А, също представителите на Португалия споменаха, а, че а, не се посочва на етикета всички държави, които са част от происхода на продукта. Това е част от проблема. Има и други проблеми. Е, всъщност исках да кажа основно, че е, рибата е оскъден е, ресурс и не се цени по достоинство. Затова трябва да видим как да включим стойността и в цената на крайния продукт. Цената при първо изкупуване е много ниска, а накрая, при, докато стигне до потребителя, е доста по-висока. Някой го каза вече. Сега на еко етикета може да напишете каквото искате, но за потребителя решаващ фактор е цената. Очевидно по отношение на цената има дисбаланс. Имате ниски цени на изкупуване при търговеца на едро и висока цена при крайния потребител. Тези изкривявания се дължат и на вноса на риба. Имаме проблем в веригата. Това според мен е много по-голям проблем. И е, това табу трябва да се разруши, за да се е, реши проблема по веригата. И е, стойността, принадената стойност трябва да се пренася много по-далеч назад по веригата, отколкото е сега. Наистина в държавите членки има е, разлики, има разминавания и в това как се пуска и продава на пазара рибата. В много случаи обаче съществува основен проблем, а именно огромните наценки на посредниците. Може би това е един от начините да се реши този въпрос. Да се определят някакви тавани за наценките на посредниците. Ако вдигнете цената на, от тази, на която рибарите продават своята риба, то тогава това става въпрос свързан с нивото на доходите. Мисля, че дисбалансите по веригата ще бъдат по-малко, отколкото са сега. И това би означавало по-справедливо разпределяне на добавната стойност по цялата верига. Благодаря, господин председател, Благодаря на всички оратори. Е, много говориха те за е, интервенционните цени и за това, че те са необходими за стабилизиране на процесите, особено е, за стабилизиране на дребните флотове, дребните предприятия и прочие. Искам да ви дам един пример. Какво може да се случи, когато прилагате интервенционни цени? Мисля, че това е пример, за това колко зле функционира пазарът и до каква степен всъщност могат да бъдат доусъвършенствани организациите на производители. Искам да дам пример с писията в Дания. Както може би знаете, писията наистина е предмет на свръх улов от години. Запасът е почти изчерпан. След а, няколко години на стабилизиране на запаса през 2000 имаше така разцвет на този запас 700 750 хиляди тона беше уловът през 2010 и 1832 7500 тона беше уловът, от, от тях 1832 бяха изхвърлени. 1832 тона писия. Това е голямо количество. То ще рече, че а, датският флот е ловил писия, въпреки че не е имало пазар в Дания за този вид риба. Същевременно само 300 тона от този вид са свалени на брега в Швеция. Само 17 тона в Германия. Така че тези 1832 тона са могли да бъдат изнесени в Швеция, в Германия. Тук проблемът е структурен. Е, е, има данъчни субсидии за гориво, има обещетения и е, субсидии за престои, риба, и поради тази причина рибарите имат понякога стимул да ловят риба, за която няма пазар, а, просто я ловят заради интервенционната цена. А, това не интересува европейския пазар а, и гражданите не са доволни. Това е ставало с Атлантическата треска и с каридите в Швеция, стана с писията в Дания, датските накоплаци е, са наистина гневни, е, механизмът за съхранение е да, добре. Обаче е, рибарите трябва да извършват и някакво планиране. Те трябва действително да проучват дали а, това, което ще уловят, може да се пласира на пазара, дали има търсене за него. В противен случай не бива да излизат в морето. Това мога да кажа, защото а, доста време от изказванията си посветихте на този въпрос и за това исках и аз да се спра с него от тази гледна точка. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. президент. Благодаря, господин председател. Аз искам да продължа една мисъл, която вече беше изказана от колегите, но не мога да се въздържа да не подчертая два аспекта, които за мен са много важни. Първо, засилването на организацията на потребителите. Беше вече подробно казано, че е много важно, че организациите на производителите трябва да получат повече възможности за влияние и за подчертаване на тяхната роля. Съгласна съм с това, което каза госпожа Фрага, а именно, че те трябва да бъдат по-силно въвлечени при планирането. Същото се отнася и до организациите, представляващи различни професионални групи, защото установихме, че е важно да се планира не само производството, но и преработката, т.е. по цялата верига на реализация на пазара. Понякога се установява, че има нужда от риба, но такава риба не се доставя по различни причини, които са ни доболка познати. С други думи, не само организациите на производителите трябва да получат по-добро място в цялата констелация, но и организациите, представляващи различни професионални групи. Това е подхода, който вече е избран в сектора на селското стопанство и който бихме могли да възприемем и ние. Един друг въпрос, който бих искала да засегна. се отнася до използването на прилова. Има различни становища сред нашите експерти. Ако правилно съм разбрала, от една страна се казва, че те е, биха могли да бъдат предоставени на социални институции, благотворителни организации. От друга страна обаче се казва, че те разрушават пазара. Е, съществено за мен е следното. трябва първо да а, изясним проблема, да накараме сектора да каже дали прилова представлява проблем, а, за да видим по какъв начин можем да се намесим, за да намалим а, прилова колкото може повече. Това каза колегата Галахър най-вече при смесения риболов, при риболова, при който се улавят повече видове, стана ясно, че това не е възможно. Освен това, трябва а, а, решенията да бъдат разработени от хората, които работят на място, от хората, които излизат в морето а, и по този начин да имаме добри предложения, които да доведат до съществено намаляване на прилова. Мисля, че това е задължително необходимо да се направи най-вече при настоящите е, условия. Тоест при едно е, състояние на свръхулов. Благодаря, госпожо Петрал не е възказва председателя. Е, с което бих искал да закрия първия рунд. много полезно беше да чуем изказванията на експерти и хора, които имат пряк опит за това как действат на практика регламентите. ценни са и размишленията им за бъдещето. прозвуча значителна степен консенсус относно необходимостта от промяна – и цялостно управление на рибните ресурси в бъдеще в цяла Европа. Но това е лесната част. По тези принципи нямаме разногласие, не сме и изненадани, че има три основни теми за изхвърлянето за а, трансферираните трансферуемите концесии и децентрализацията и те прозвучаха и днес. От друга страна, трябва да призная, че малко се притеснявам, когато чуя да се говори, сякаш едва ли не планиране да се забрани изхвърлянето на нежелан улов на базата на сегашните оценки за изхвърлените количества, които спомена и докладчика в увода. В своят доклад той казва, че е необходимо да се полагат особени усилия усилия за премахването на изхвърлянето чрез различни мерки дали се стремим тук да намерим начин по който да покажем, че забраната на изхвърлянето не е реалистично или няма да помага. Или пък искаме да насочим сериозни усилия към мерките, които ще доведат до заобикаляне всъщност на тази е, мярка Забраната всъщност ще реши ли въпроса с капацитета? Ние чухме и от представители на комисията, че до ще усилия не са били успешни в, а, а, на целия Европейски съюз а, и въвеждането на прехвърля, прехвърляемите концесии, особено трансграничен план а, на практика ще доведат до обезмисленето на а, мерките за капацитета, дори за флоти, които до сега решават проблема с съкръщаването на капацитета. Затова смятам, че не бива да подкрепяме задължителния характер на трансферуемите концесии. Така стигам до децентрализацията. А, и господин Весър също а, говори за децентрализацията и съответно опасенията, че има някакви ограничения в Лисабонския договор, които а, са спънка за това. Ние ще изглеждаме глупаво, ако отидем пред нашите рибари и кажем, вижте сега, ето това може да а, даде резултат, обаче не може да го на, направим заради това, че в Европейския съюз не е допустимо. Аз лично не бих подкрепил реформа на общата ни политика в областта на рибарството, която тръгва в тази посока. И прави са колегите, които казват, че тук в парламента трябва да използваме своите законодателни правомощия в процеса на съвместно вземане на решения, за да се намери решение, за което да дава резултати, а не сегашното положение. И, на... и ако успеем, ще спомогнем и на риболовният сектор и на околната среда. Трябва да намерим въпрос на въпросите за устойчивостта, така че да се опазват и запазват рибните запаси за бъдещите поколения. Нещо, което ние изповядваме без разногласия. Благодаря, господин председател. По-нататък може пак да поискам думата. Благодаря ви. Сега да видим на как ще отговорят нашите гости на въпросите на депутатите. Господин Макс Уин. Господин председател, като начало, може би ще кажа, че не отговорих на господин Стивенсън. Мисля, че тези съображения сочат колко е необходимо да отчитаме в регионалния аспект. За мен не е трудно да си представя, че бихме могли да организираме складиране за някои видове. На това го правим. Има видове, например, като скумрията и други, които не е добре да бъдат унищожавани. А, същото въжи за някои черупчести, но има и други а, видове, които не понасят добре замразяването. И трябва да приемем реалността. Повечето от пристанищата на северната част на Европа са в отдалечени части, където няма хладилни складове. Аз съм от едно село, което е близо до Абърдин. А докато дойде рибата, тя вече се е разложила. Какъв е смисъл от те първа да я слагаме в фризера? Аз плащам а, застраховка на жилището си, примерно, а, за да получа компенсация, ако има земетресение. На места на пазара има същата функция да гарантираме на рибаря, че ако пазарните условия са такива, че не може да се реализира на пазара рибата, да, той може да получи някаква, някакво обещетение. Аз не искам да говоря за моята организация на производителите. Ще ви кажа обаче за една друга, която е сред най-големите в Европа. Свърши е, годината. 203 хиляди тона е общият обем на рибата която бе доведена, разтоварена на брега от шотландската организация на производителите на сьомга, от която само 0,01% бе компенсирана чрез мерки по тази интервенция. На мен не ми е ясно. Нека някой да ми го обясни. Реалността е такава. Всеки, който продава риба, е, с цел да му се плати обещетение е на загуба, е, защото компенсацията не му покрива дори събъстеността. Госпожа Фрага казва, че изхвърлената риба ни оставя с лош привкус в устата. Не може да е има нещо по-неприятно за самия рибар. Да излезеш на море, да ловиш риба и да ти кажат сега я е хвърли, защото уния хора в Европейския съюз казват, че трябва да я хвърляш. Има рибарски е, ри, е, лодки, които е, в Шотландия изхвърлят треска, изхвърлят е, и потасо, защото е изискване за такива, че не можем да я изнесем до сушата. Та, това не е по-добро, отколкото о, неприятния вкус за кой, в устата, за който вие говорите. Трябва сериозно да говорим за изхвърлянето на улова. Трябва да признаем, че изхвърлянето включва поне три е, отчетливи компонента. Първо се изхвърля риба, която е, може да се продава, защото хората, които се е ловили, не могат да я изкарат на сушата. И има изхвърляне на млади екземпляри риба, които не отговарят на минималните изисквания. Защото са по-малки от изисквания размер по закон. И определено в тази сфера се работи много в момента. Търсят се начини да се намери, намали този обем, да се а, въведат мрежи с по-малко око от 17 мм на 120 мм, например, е а, разликата в а, моя регион. Има обаче и друг вид а, а, улов, който се изхвърля. Хвар, хвърляме най- различни интересни неща, морски а, черви, а, мекотели. А сериозно ли говори комисията, като иска да извадим всички тези живинки на сушата и да ги замразим? А, ще непременно ще ловите нещо, което не ви трябва, ако а, работите с траулер и а, по дъното на а, морето. Искам да кажа обаче на комисията, от 2013 година а, да заявим, че за, за, въвеждаме едностранно забрана за изхвърлянето, това е абсолютно безмислено. Всеки а, знае, че това е по-скоро на теория, отколкото практически осъществимо. Трябва да работим за намаляването на изхвърлянето и там има усилия вече. Искам да кажа, че начинът за съкръщаване на изхвърлянето не е чрез пазара, тъй както и не може да се реши въпроса с свръхкапацитета чрез въвеждане на, трансфер, трансфер, на прехвърлими квоти трябва да се решава въпроса, който е належащ, а не да се използват неподходящи мерки, чрез които всъщност се влушава положението. Благодаря. Благодаря. Gracias. Необходимо ли е тук да внесем корекции? Вижте, ужасен е примерът с писията, но той не трябва да се използва, за да бъде зачеркната цялата политика. През последните няколко години сме изправени на, пред огромно увеличение на запасите от писия. Те са толкова големи, колкото не са били в нито един момент през последните 50 години. Ограничен е сега капацитета на индустрията за филетиране и това доведе до е, ситуацията не така добра, която вие описахте. Само, че за една година всички си извлязоха, излякоха пулките. Предприятията за филетиране е, си увеличиха капацитета, рибарите се получиха, организациите за производители се получиха от ситуацията през 2010 година, през 2011 тя се подобри и през 2012 въобще няма да бъде такава каквато бе през 2010 година. Сега имаме много повече запаси на аписия и можем същевременно да избягваме изхвърлянето. От друга страна положението е опасно, защото ако уловите рибата, разтоварите я на брега и започнете да търсите къде да я продавате, органите за защита на конкуренцията не се споразумяват лесно помежду си кое как да стане. Значи дъчаните и холандските органи не могат да се споразумеят за това по каква цена да се извърши продажбата. И това, което ви остава, е да насочите улова към е, филетиране. Интервенцията е нещо добро. Хубаво. Добре е, че а, повече а, лодки излизат в морето, но трябва да има а, предпазна мрежа. Не толкова за големите, колкото за малките. Това е и нашето предназначение също така всички като че ли са за забраната е, да се изхвърля. Никой не е, говори за ограничаване на изхвърлянето. Ако рибарят улови риба в понеделник и състава на улова не му позволява да я задържи на е, борда хвърли я в морето, а в четвъртък я улови и състава му позволява да я задържи, тогава, ако рибата е умряла, кого да обвиняваме? Правилата са виновни. Не бива да подхождаме а, сляпо. Въпросът за изхвърленият улов лесно се е обсъжда на рождени дни, на приеми и коктейли, но проблемът е много по-тежък действителност и заедно трябва да се насочим към решаване на проблема, а не само към неговото фриволно обсъждане. Senhor Fernando, tem a Eu gostaria de abordar dois pontos. O papel. Искам да се спра на два аспекта. Ролята на организацията на производителите и доходите и темата за изхвърлянето. Първо, за ролята на организациите. Току-що Кармен Фрага подчерта, че има по-големи и по-малки организации на производителите. Искам да дам един пример от моята държава, от Португалия една трета от всички кораби в Португалия членуват в една организация на производите, т.е. 33%. Но когато говорим за риболов на а, сърдини, 91% са членове на а, един и същи, една и съща организация. На кого доходите са по-високи? На членовете или на нечленовете на организация? Естествено на членовете. Така че това е аргумент в полза на организациите и това е аргумент в полза на това, защо трябва да бъде засилена тяхната роля. Защото те имат съответните механизми за намеса за интервенция, защото те използват а, е, а, е, обща документация, общи складове. А, на мен също не ми харесва рибата да бъде изхвърлена и да бъде хвърлена обратно в морето. Но трябва да осъзнаем, че съществува един друг съществен аспект. Иновацията и развитието на, на сектора предполагат, че организациите на производителите трябва да могат да се намесват, т.е. да има механизми за интервенция. По какъв начин с други думи, как могат да бъдат произве... Е, подобрени условията на съхранение, условията за работа на борда. Те могат да бъдат подобрени чрез а, е, увеличаване на доходите, за като за целта могат да бъдат използвани организациите на производителите. Госпожа Патрал Невес говори за организации, обединяващи представители на различни професионални групи. Наблюдаваме, че през последните 10 години се е, измести е, начина по който се предлагат рибните продукти и продуктите от аквакултура на потребителите. А именно това предлагане става в големите супермаркети, които имат както замръзени продукти, така и пресни продукти, включително и а, такива от аквакултура, по-голямата част от които внос. През преди 10 години такова нещо в Португалия изобщо нямаше. В Португалия преди 10 години само в един ден от седмицата се, се продаваше риба и рибни продукти от производителите на потребителите. В момента предлагането е през цялата година, което предполага организациите на производителите е, да насърчават производството и пласмента. Сега по въпроса за е, изхвърлянето на рибата в морето. В началото на моето изложение казах какво мисля аз по въпроса. Предложението на комисията обаче според мен отива твърде далеч. Що се отнася до графика, в времето отива твърде далеч. Не е, за забраната като цяло, защото трябва да се организира преработката на борда, подготовката на стоката за консумация, подготовката на стоката, която не е предназначена за консумация защото трябва да се направят подобрения на пристанищата и на борда на плавателните съдове. Не е достатъчно да се каже само рибата трябва да се преработва. Правилата тук са различни от тези е, за хранителните стоки, предназначени за консумация от човека. Двете неща не трябва да се смесват и трябва да се създадат необходимите предпоставки и е, на борда на правателните средства, не само на сушата. В противен случай а, намеренията не са сериозни. Как подходят и Норвегия? Норвегия а, си предвиди а, едно време от 20 години. Норвегия а, направи много за развитието на аквакултурата – те целенасочено произвеждаха рибно брашно, предназначено за производството на риба. Т.е. не се изхвърляше риба, а, се, а попадаше не на паралелен черен пазар за производство на брашно. Ние трябва да намерим не само отрицателен, но и положителен подход. Комисията, според мен, желая твърде много да се намеси. Но става дума за рибни продукти. Трябва да се предвидят някакви положителни мерки, да се създадат необходимите предпоставки на борда на корабите и на сушата. Помислете и за организациите на производителите. Те трябва да имат някаква критична маса, за да наложат промените. Ако са твърде малки, няма да могат да го направят. Благодаря, казва председателя. В заключение на първия панел бих искал да благодаря на нашите гости. Сега ще сменим табелките и след 3-4 минути. Нека тук да заповядат ораторите от втория панел.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 Señorías, señoras y señores, retomamos el. И сега, дами и господа, нека да продължим изслушването с втория панел. Дадох ви малка почивка. Но, както казах в началото, ще променим малко реда на изказване. Е, ще започнем с изказването на госпожа Герлинг. Госпожа Герлинг има думата. Заповядайте. Моличо де 10 минутос. Както казах, за 10 на минути.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 Adelante. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. I apologize. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря ви. Аз се извинявам за това, че не започнах веднага. Имахме някои технически трудности. Благодаря, господин председателю, за това, че ми давате възможност да се изкажа. Казвам се Татьяна е, Герлинг. Представям международното оседалище на Световния фонд за защита на дивата природа, тъй наречената инициатива за интелигентен риболов. Ние се е, стремим към разработване на средства за подобряване на улова на риба в световен мащаб. Днес ще говорим за обикновение СИК и е, по-специално за ролята на Европейския съюз и Китай в управлението на запасите. Както бе казано, много риба се внася в Европейския съюз. 60% от рибните продукти, които се консумират тук, идват не от Европейския съюз, а отвън. Китай в тази връзка има огромна роля. И искам сега да ви поканя на пътешествие, за да ви покажа откъде идва рибата и какво става с нея. Most of the fish is Огромната част от бялата риба или сига идват от е, изтока или от е, севера, от Атлантическия и, е, и Тихия океан. От 7 милиона тона добити през 2009 година, близо половината се е, състоят е, от е, минтай, и от сребриста сайда. Това са приблизителни така цифри, за да ви очертая мащабите на индустрията. Какво става с а, този улов? Той е най-вече в Русия, милиони и половина тона, т.е. това е улова на Минтай най-вече във водите на а, Аляска се а, лови а, от този вид а, и много се лови в Баренцово море. Повечето от тази риба отива в а, а, Китай за преработка. Аз бях в китайска преработвателна фабрика през два а, месеца. Китай а, няма собствени а, кораби за улов на бяла риба, внася, преработва и изнася в Европейския съюз, в страни извън него и все повече в Бразил. Оратори, в Бразилия. Ораторите преди мен говориха за снижаването на цените за белите риби и особено за прилива на улов от страни извън Европейския съюз. Китайските преработватели имат много вя... възлово място в тези процеси. Бразилските потребители, тъй като развиват все повече апетита за продукти от бели риби, китайците все повече и повече имат стимул да преработват. Значи, малък дял от Минтая отива от Русия пряко в Европейския съюз или пряко от САЩ в Европейския съюз по-голямата част от този улов минава през китайските преработватели. Няколко думи за това как бялата риба стига до Европейския съюз. Тук можете да видите процеса на доставка, съдове, транспортиращи предприятия, преработватели и Европейски съюз. Искам да се спра на удостоверението за происход или за улов въведено с регламент на Европейския съюз в началото на 2010 година и допълнителното удостоверение, изисквано за всеки морски продукт, изнасян в Европейския съюз. От гледна точка на екологична организация ние анализираме ролята на тези удостоверения за препятстване на проникването на незаконен улов на европейския пазар. След като направихме анализа, ние откроихме две групи проблеми, свързани с удостоверенията. Първо, регламентът на Европейския съюз за забрана на незаконния улов беше първият акт, който стигна до а, всеки пряко работещ в рибарската индустрия. Това не беше акт предназначен за държавни служители на високи равнища, а беше, той бе предназначен действително за рибарите и за рибарските предприятия. Но трябва да се прецени дали е солидна системата, дали са ясни правилата и критериите, има ли солидна система за проверки и контрол. Защото според нас са необходими и технически средства, за да се проверяват удостоверенията, които влизат в системата. Знае, че следващият оратор ще засегне тази тема. Друг въпрос, който се поставя, е дали износителите са готови да отговарят на изискванията, дали се прави достатъчно, за да се разяснява на страните и износителки как функционира системата – Също така се поставя въпросът дали съществува необходимата инфраструктура, за да дава резултати тази система с удостоверенията. Сега по отношение на ролята в Европейс... на Европейския съюз за глобалния улов на риба от гледна точка на устойчивото управление на запасите, може да се каже, че Европейският съюз определено заема водещо място чрез въвеждането на системата на удостоверения за улов. Има системи и в другите страни, но във всеки случай тези други страни гледат към Европейския съюз, за да сверят своя часовник с него при досъвършенстването на своите системи. Сега Европейският съюз трябва да разработи правила и изисквания, е, които е, да направят наистина функциониращ регламента е, за незаконния улов. Тук не се изисква да се въвеждат допълнителни удостоверения, а през следващите две години да се поиска от износителите да се съобразят с действащия регламент, да се извлече поуката от това, че и рибарския сектор а, трябва да си научи уроците, за да може да започне да борави а, с удостоверенията така, че да е сигурно недопускането на незаконен улов на европейския пазар. И тук искам да се върна сега в Китай. Ето а, Атлантическата треска и Минтая. Давам ви пример от Русия – или от руски води отива рибата пряко в Китай за преработка, или минава през няколко търговци, които обикновено са е, корейци. Накрая обаче всички преработващи предприятия е, трябва е, да е, работят под контрола на е, един и същи орган. И той е в Пекин. Трудно е за много преработватели, като се има предвид за преработвателния сектор за морски продукти, какъв е в Китай, но също така е хубаво да се работи с Китай. Защо? Защото ако Европейският съюз иска да подобри уредбата си, можете да работите само с една страна само един е органът, който там се занимава с удостоверенията за улов, като се има предвид, че в търговията с морски продукти Китай е, е световен лидер, е, като се има предвид, че тя е още по-водеща в Азия. Европейският съюз може да окаже много положително влияние върху структурата вътре в страната и функционирането на компетентните органи там. Това е основното послание, което имам да отправя към вас. Европейският съюз, в заключение ще кажа, зависи до голяма степен от носа на морски продукти. Не мога да видя вътрешния добив в Европейския съюз като достатъчна гаранция а, за доставките на риба през следващите десетилетия имам предвид в Европейския съюз. За това трябва а, да а, се а, настоява на системата а, на удостоверение за улов, но трябва тя да бъде подобрена, така че да функционира безпрепятствено и други страни да могат да я ползват като модел. И на последно място мисля, че сътрудничеството между Европейския съюз е и Китай е, е пътята към по-добро функциониране на регламента и е, за осигуряване на доставките на рибни продукти през едните години. Би трябвало на ниво комисия и китайското правителство да има постоянни контакти, но не само на това равнище, а трябва да бъдат привлечени и предприятията, и обществените организации. За да може регламентът, който е разработила комисията и е приела Европейският съюз, да функционира добре и да бъде използван като пример от цял свят. Благодаря ви за вниманието. С това приключвам своята презентация. Благодаря, госпожо Герли. Господин Мартинсен. 10 минути. Yes, good evening to every one of you. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря за тази прекрасна възможност да говоря тук в Европейския парламент. Това е прекрасно. Днес ще говоря за молекулните технологии, които всъщност могат да се използват за преодоляване на а, фалшифицирането на а, етикетите. Това е част от темата, а именно по-доброто информиране на потребителите. Ще ви запозная накратко за това как новите технологии могат да подпомогнат проследимостта на рибата и рибните продукти. Много важен въпрос и можем да погледнем отвъд темите за етикетиране и сертификацията, защото <clears throat> молекулярните технологии дават ключ към тези въпроси. А има и други възможности, по които те дават. Е, много хора говорят за това, че в правоприлагането се е, нуждаем от научна информация. А, генетиката и геномика, геномиката специално като част от молекулярните технологии част, често се препоръчват, а могат а, е, се, пре, се остават назад, а те всъщност е, могат да доведат до много добри резултати. А, тук ви предоставях един доклад и в а, а, докладът на ФАО се казва, че в а, допълнение към нелегалният, недеклариран и регистрирана улов, фалшифицирането на етикетите е следващата голяма опасност. Тук виждате в ляво долу на екрана примери за това и опасностите са огромни. За това трябва да намерим начин по който системите на проследимост да действат по-ефективно. Когато говорим за информация за потребителите, според мен е много важно да видим колко важна роля може да играе самия потребител, за да насочва управлението на риболова. Важна е информацията за потребителите, всички го знаем. Искам да ви обърна внимание на една инициатива от Европейската комисия. Има един уебсайт, който се казва Choose Your Fish. Изберете рибата и тук а, ви о, може да намерите рецепти за най-различни видове риба, а не само за треска и за а, скумрия. А, има и законодателство, което се отнася до, а, закон, до етикетирането. А, например, регламент 178-2002. Много строги са изискванията. Също така има регламент, за безопасността на храните а, и както чухме вече, има и регламент а, на Европейския съюз, който а, а, гарантира законосъобразността на а, риболова, чието продукция ние употребяваме. А, тук са дадени други закони, свързани с а, етикетирането, следимостта и, и а, сертификацията на улова. Ние искаме, освен да е безопасна, да знаем откъде идва нашата храна. Е, това означава сертификация. А необходими са ни реално контролни мерки и мисля, че именно тук е мястото на молекулярните технологии. В идеалния случай независимите мерки за контрол трябва да могат да дават отговор на следните въпроси. За какъв вид е, организъм а, говорим, откъде идва о, тази риба или е, друг е, рибен продукт. И както а, е, чухме, интересуваме се а, каква е, а, дали а, продуктът е а, уловен на диво или отглеждан и също да, каква е разликата между риба и, а, аква, и други аквакултури а, знаем за ДНК. а Всеки от нас в а, своите клетки носи около 2 метра а, ДНК и всяка, а, от, всеки от сегментите общо се, а, основа, се основава на 4 компонента А, Т, С и Г. Това са техники, които се използват в а, криминалистиката. Те помагат също така и в демографията, откъде произхожда даден човек, от кой географски регион, а може не само за происхода на човека, може да се използва за происхода на рибните продукти и е, на а, самата риба. И сега има генетични маркери, защото тази технология вече е разработена, които могат да се използват, за да ни покажат за какъв а, животински или растителен вид говорим. Те се, е, е, могат да се използват от контролните органи и от други заинтересовани лица, като например от индустрията, е, в подкрепа на различните схеми и програми за проследимост. И сега, основният въпрос, откъде е или рибен продукт? Дълго време се смяташе, че поради отвореността на моретата, популациите от рибите, от, е, на риби, а, не могат да се а, определят географски. А, ние, нашият а, център, участвахме в едно изследване и а, ние се, и се спряхме на Атлантическа а, треска на а, а, и на херинга. Разглеждахме, примерно, тук на горната картинка виждате, по различен цвят са показани различните подвидове треска, а, в зависимост от това къде са уловени. Колкото по-сходни са на цвят рибките, толкова по-близки са и генетично. Такава една техника може да се използва от контролните органи, например, за да се види откъде идва рибата ако един а, продавач на риба ви а, продава риба и, и твърди, че е от Балтийско море, някой може да иска да провери. Взимате проба от а, тъканта, подлагате на генетичен анализ и установявате откъде произхожда рибата. Основно предимство на анализа на ДНК е, че може да се а, използват най-различни видове проби. Може да използвате цяла риба, парче риба, дори и само следи от а, риба или готов рибен продукт, като например а, тези заготовки за пържени а, рибни крокети. Важно е да кажем, че може да използваме технологията като стандартен начин за извършване на наблюдение, което е много интересно предвид на, на спечелищите подкрепа схеми за сертификация. Може да използваме молекулярните технологии, за да видим дали се спазват правилата навсякъде. А, но може да приложим и анализа чрез генетични маркери, за да го заложим като част от проучване, което да може да служи като доказателство в съда, т.е. да отговаря на изискванията на криминологията. Стандартно трябва да кажа, че а, тази технология е по-ефтина, отколкото другите способи на криминалистите. В момента ставаме свидетели на революция в генетиката и геномиката. Защо това да не се използва и в областта на рибното стопанство и то с полза. Виждате, разходите падат значително дори има експоненциална зависимост между разходите за една база данни и а, а, времето. Референтните бази данни могат да се намерят лесно. Например, има инициатива, която събира информация, кодира в баркода. А можем да ползваме информацията, която е налична за, за структурата на генетичния материал на различните видове. И така крайните потребители ще могат да разполагат с повече информация, защото е, това ще им даде и повече а, а, сила. Всичко това е хубаво, ще кажете, но колко струва всичко това и къде е полза от него? За да направим преценка на това, направихме сравнение на разходите и ползате като използвахме области, в които сметнахме, че могат да намерят място молекулярните технологии. Използвахме а, а, анкета и а, искахме да видим дали може да се използва тази технология за идентификация на а, различните видове, както техния происход и така нататък. Накратко, всички данни ни показват, че ползите са повече от разходите. В момента е, това е проект за доклад, но още не е готов. Скоро ще се публикува, защото ние смятаме, че много ще бъдат заинтересованите от него. И това е тема, която заслужава да се проследи по-нататък. Ето тук виждате референтни публикации за този вид анализ. Може да видите, че той вече се използва в, контекста на Балтийската треска и на избягалите е, екземпляри от изкуствено от отглеждани в рибни стопанства е, запаси в Норвегия. Това, което ни трябва сега, според мен, е че трябва да засилим а, просветната дейност. Хората трябва да знаят, че има такава технология. Трябва да се събира, съответно е, организира и съхранява генетична информация и да бъде предоставена за интересованите лица. Трябва да имаме идентифицирани лаборатории за тази цел. Те съществуват в Европа, но просто боя се контролните органи не подозират за тяхното съществуване или не знаят къде да ги намерят. Трябва да имаме добре подготвени научни работници изследователи, които да знаят как да работят с материала, така че да издържи в съда. Трябва да подготвяме и надлежно и инспекторите, осъществяващи контролна дейност, да могат те да ползват тези примери по подходящ начин. Всичко това означава, че съществуващия капацитет не е равен, не е добре разпределен между различните държави членки. Ние трябва да създадем една обща схема за проследимост, основана на използването този род технологии. В заключение, не е трудно да се установи какъв вид е даден организъм. А според мен тази технология може да се използва и трябва да се използва по-ретовно. Географския происход може да се установява чрез генетичната информация. Има и някои правни въпроси, които трябва да се уточнят и да се задълбочат фундаменталните изследвания. Но ако депутатите в Европейския парламент смятат, че това е интересна тема и заслужава да се работи в тази посока, то тогава най-вероятно вероятно изследователите би следвало да се насърчат и мотивират да насочат усилите си тази посока. Както казах, много държави има подходящи лаборатории и това е необходимо да се а, включи в а, информацията, защото за, а, интересованите страни. А, лица и страни не винаги го знаят. Трябва да се възползваме от съществуващите и добре развити технологии, които ползват а, които се основават на методите на ДНК. Както казах, има методиката, има и такива лаборатории и други обекти. Всички, които се интересуват, могат да намерят на посочения тук сайта проекта за, на този доклад. Благодаря, че ме изслушахте. Благодаря много, господин Мартинс. Bueno, muchas gracias. Благодаря ви много. Е, добър ден на всички. Първо ще ви помоля да извините моето невежество, защото аз не разполагам с огромните експертни познания на изказалите се преди мен. Аз а, е, Самия работя на пристанище. Пристанището се намира в най-южната част на Европа, близо до Гибралтар. Бих искал да споделя с вас моя скромен опит. Говоря от името на флотата от Кордила де ла Фронтиера до Гибралтар. Това е регион, който не е доволен от работата на Европейския парламент заради решението взето на 14 декември. Ние обаче проявяваме разбиране. Разбираме, че не винаги нашите съображения могат да бъдат взети под внимание но скоро предстои при нас да дойде делегация от Европейския парламент с представители на по-северните държави, а, за да видят не само плажовете, но и да се информират за рибарството. В град Кардив поне такива са намеренията. Искам да дам два примера. Представлявам организация на производители, която е с седалище в а, а, един рибарски цех, нека да кажем, това е специфична форма на организиране на рибарите в а, Испания. Испания действително стана малко по-европейска, но мисля, че Европа трябва да се доближи малко повече до Испания, защото тези съсловни организации, тези цехове са много важни. А, ние имаме собствени риб, а, рибни пазари, така наречените лонхас, които са много типични за нашия регион. разполагаме с два вида лодки, занечийски лодки с дължина не по-голяма от 15 метра от носа до кила. Те работят с въдици и с неподвижни мрежи. На тези девет снимки Виждате че етикетирането на продукта, проследяващо пътя от улаването до попадане на трапезата на потребителя е и цел в интерес на дребномащабния занаячийски риболов. Нашата малка флота работи по начин различен от този, по който работят големите производители. А, ние можем да заложим единствено на високото качество на улов и преработка. Затова молим а, в а, реда, предвиден за общия пазар, да се заложат колкото е може по-всеобхватни данни, по-голяма информация за потребителя. Датата на улова е много важна за нас, дребните рибари. С тези снимки искам да ви разкажа за опита на пристанище Корнил. Ние а, ловим 11 вида риба, които се обозначават с етикет. Е, този етикет достига до крайния потребител. Това е етикет, съставен от рибарите и осигурява пълна проследимост до датата на улова. рибарите сами поставят етикетите на рибата под най-строг надзор а, за качеството на продукта. А, рибата се продава на рибните пазари, така наречените лонхас. Тези червени риби биват етикетирани и продавани по този начин. Това е рибата, която носи най-голяма печалба. Гибралтар обаче е една зона, която е много тясна а, и в която а, риболов осъществяват флот от двете страни на Гибралтар мароканската и европейската страна а, протока е много по-тесен, отколкото вие може да се представите. От единия бряг може да се види другия. От Тарифа се вижда брега на Тахер и обратно. Действително регионът е много тесен и в него трябва да си съжителстват два флота – ние трябва да изпълняваме изискванията на много строг контрол, контрол, какъвто не съществува в Марокко по отношение на синелостия костур. И ако не е, помогнем с методите на аквакултурата, този е, вид ще изчезне. Мисля, че трябва всички да работим в една посока, за да избегнем тази катастрофа. Усилията от наша страна обаче не са достатъчни, те и за момента не липсват. Искам да обърна внимание на това, че етикетирането трябва да. Е, етикета трябва да съдържа данни за всички подробности, свързани с преработката на рибата, започващо от датова на улова. Важно е този етикет с така предложената информация да достигне до потребителя. Някъде в презентацията имам снимки, които не намирам, а исках да ви покажа. Исках да ви покажа, че и работим с други продукти, които не се етикетират по-отделно. Какво можем да направим, за да може и при тези видове риба когато голямата партида се раздели на по-малки количества, когато се продава на тържища, как можем да осигурим предаването на информация и етикетиране на всяко отделна партида? Ако предвидим опаковки на малки количества, ще се увеличат разходите, а от години цените не са се променили, за разлика от разходите, то най-вече разходите за етикетиране и опаковка. Те доста значително нараснаха. В този смисъл рибарите търпят загуби. В трябва със сигурност да вземем обаче предвид и тази социална-економическа компонента. Не можем да мислим само за износ, тъй като имаме малко риба, трябва внимателно да боравим с нея. Не бива да бъдем твърде строги и със сухото да изгорим и мокрото. трябва да намерим решение. Трябва наистина да направим така, че веригата да не се прекъсва от лаването до пазара. Имаме един пазар на риба – но е важно информацията, която се събира, трябва да достига до потребителя. Може би ни липсват молекулярните проучвания, може би можем да сложим чипове в рибата, може би това ще бъде решение. За момента обаче не мога да дам отговор на проблема. А, нашата организация със сигурност ще изпробва нови варианти за а, решение тъй като проблема е най-вече с видовете ловени в малки количества. В заключение трябва да кажа, че етикетирането за нас представлява гаранция за качество към крайния потребител. Информацията, която се дава на потребителя до този момент може да се определи като скъдна. Потребителя трябва да знае колкото може повече той има право а, да може да идентифицира точно рибата, която консумира. Трябва да знае къде е уловена рибата, изобщо за какво дава той своите пари. Ние е, не желаем да укриваме информация от е, потребителя. Една част от бранша смята, че е по-добре информацията да не се дава на потребителя, е, само че потребителя в такъв случай остава с впечатлението, че ние нарочно крием нещо от него аз самият ще бъда много доволен, ако потребителя получи колкото може повече информация. а, ние бихме приветствали усилията за въвеждане на по-строго етикетиране, етикетиране, което да дава гаранция за качеството на нашия продукт. И още нещо. Ако тук в Европа трябва да се вземат някакви решения, то нека това да бъдат решения, които да въжат за всички страни членки. Не бива да а, поставяме различни изисквания за различните страни членки. Ние настояваме продуктите, които се внасят в Европейския съюз, да изпълняват същите изисквания, които са в сила и за нас. Благодаря, господин Фернандес, казва председателя. С това приключихме с изказванията. Господин Стивенсън. Uh, искам още веднъж да благодаря на ораторите за интересните им изказвания. Искам набързо да задам въпрос на господин Фернандес във връзка с последното, което той каза. Първо, искам да кажа на господин Фернандес, че уводните ви бележки за споразумението с Марокко ме заинтересуваха. Аз съм от е, северна държава членка, но този аргумент беше на ваша страна, защото в тази риболовна е, зона в Западна Сахара е, участваха два шотландски кораба. Така че не поставяйте еднакъв етикет на всички. Някои от нас са невинни. По въпроса за етикетирането. Съгласен ли сте, че е, комисията трябва да утвърждава екоетикета. Зная, че комисията иска да утвърди правила и норми, приложими към всички рибари, ползващи се от общата риболовна политика. Но, може би, ако вдигнат летвата по-високо и хората а, е, могат да подават молби, а, е, за да стигнат до тази летва доброволно, като същевременно бъде осигурен и контрол, ако бъде постигнат този доброволен горен прак, не може ли да се подаде молба за екоетикет? Не сте ли сигурни, че тогава ще бъдат по-спокойни и потребителите и ще се отървем от този хаос от различни етикети, всеки от които дава някакви различни гаранции на потребителите? Аз пред... допускам, че такъв е, екоетикет пак на доброволни принципи може да бъде приложим към хора, които желаят да изнасят от Европейския съюз и а, от а, дружества, които искат пък да внасят в Европейския съюз. Така те ще могат да спазват същите стандарти, както а, хората в Европейския съюз но за тази цел, разбира се, ще трябва да е, изпълняват и да отговарят на същите критерии. Какво е виждането ви за една такава идея? Благодаря, господин Стивенсън. So much, Chair, Госпожа Левин, благодаря на председателя за дадената ми дума. Благодаря на тримата оратори. Много интересна беше тази сесия в нашето изслушване. Много обнадеждаващи бяха новите факти, които чухме най-напред искам да попитам госпожа Татьяна Гърлинг нещо. Мисля, че много добре казахте, че 60% от рибните продукти, консумирани в Европейския съюз, са от внос. Аз всъщност нямах представа, че такава част от бялата риба се обработва в Китай. Това е огромна трудност, но и възможност, както казахте вие. Според мен е, е, предизвикателството бе много добре показано в е, вашия писмен материал. Вие показахте всички стъпки, които изминава рибата. Това е важно за проследимостта. Различните органи трябва да зачеркнат различни квадратчета. Всъщност не си спомням колко стъпки минава рибата, докато стигне до чинията на потребителя. Може би е добре да кажете нещо за тази цялата верига и дали има слаби звена в нея, тъй като вие казахте, че Европейският съюз трябва да усъвършенства критериите си по отношение на удостоверението за улов. Доколко може да се разчита на удостоверенията за улов? Доколко те показват, че рибата е уловена? Първо, законно и второ, по устойчив начин. Имате ли предложение за подобряване на системата? Зная, че има идеи за въвеждане на система за електронна проследимост. Мислили ли сте за това? Какво казват китайските производители? Те с какви трудности е, се сблъскват? Те получават цялата тази риба от Русия, от Норвегия, откъде ли не. Какви са трудностите за китайците? Как те гарантират, е, че рибата, която получават, е законно уловена? Е, а след това пък а, ние а, на етап износ а, искаме от тях а, да ни докажат, че уловът е бил законен. Бихте ли ни казали нещо по този въпрос? Господин Мартинес, много ви благодаря. Мисля, че беше много впечатляващо да се чуе какъв напредък е постигнат с ДНК проследимостта и за това колко е ефтин този метод. Е, сигурна съм, че има е, политически измерения този въпрос, е, особено от гледна точка на измамите с рибата. Има два вида измами при рибите. Първо, незаконни регламентиран улов и второ, рибата да се продава като нещо, което тя всъщност не е. Аз бях изненадана колко чести са такива случаи. Зная, че в Ирландия и в Шотландия бяха направени две различни проучвания. според които в доста случаи се твърди, че риба, която е конкретен вид, всъщност не е от този вид, а нещо съвсем а, различно. А, голям скандал а, беше а, а, свързан с големи количества а, тунец, а, който изобщо не идваше от риболовната зона, означена а, на удостоверението и на етикетите, а от съвсем друго място. Мисля, че тук а, трябва а, да си сътрудничим по-широко с вашата институция, а, съвместния а, изследователски център на Европейската комисия. И може би вие самият имате идеи е, за това как да оползотворим цялото това познание. И най-сетне ще кажа на последния оратор, че съм впечатлена от работата, която той описа. Убедена съм, че всички заедно наистина трябва да положим усилие, така че вашата работа и желанията на потребителите а, е, да а, е, се засекат етикетирана проследима риба от дребен по мащаби риболов в съответствие с изискванията. Това е нещо, което трябва да се стимулира. Потребителят има желание да плати и малко по-висока цена, ако знае точно откъде идва рибата и е убеден, че тя наистина идва от там. Освен това, потребителят има право да знае точно откъде идва рибата, защото говорим за диви животни, за дива природа. Знаем, че част от запасите са поставени под голям натиск и ние също имаме много силен интерес да знаем кое откъде идва. Господин Стивенсън, мисля, че трябва да се възползваме от възможностите, които ни предлага тази реформа. Има технологични възможности за голямо подобрение по линия на проследимостта и трябва тази информация да бъде предоставена на разположение на потребителите. Благодаря, госпожа Фрага. Ще се изкажа съвсем кратко. И аз исках да говоря за екоетикетирането. Господин Стивенсън просто ми взе думите от устата. Мисля, че е много е, важен този въпрос е, за е, нашия парламент. Имахме даже доклад. Смятаме, че е добра идея. Напълно съм съгласна с това, което бе казано. Объркването, което цари в момента, е голямо. Но казвайки това, че е, съм е, очудена, че е, няма стандарти за атлантическата сьомга. Защо тази система не включва и този вид? Объркана съм. И след това удостоверенията за улов. По регламента за незаконния и нерегламентиран улов Мисля, че сега изискванията са добри, но основният проблем е да се следи дали самите удостоверения са верни. Има страни като Нова Гвинея. Там комисията прави ли проучвания? Какви са резултатите от тях? Как използвате удостоверенията за улова? Знае, че комисията а, изрази позиция пред а, Комисията за риболова в Тихо океана, че удостоверенията са много важни, но те трябва да бъдат контролирани. Както казва госпожа Левин, какъв е смисъл да има удостоверения, ако те не могат да бъдат проверявани? Господин а, Стивенсън, ако а, погледнете МСИ те е, са удостоверили, дали са сертификат на Папуа Нова Гвинея за тунеца. Така че МСИ и е, всички а, е, останали частни органи а, нямат нищо общо. Действително, следователно, се нуждаем от екоетикетиране в Европейския съюз, минимални стандарти за етикетирането. Като че ли това, което сме въвели с регламента за незаконния улов, именно удостоверенията за улов, е малко безсмислено, доколкото ние въобще нямаме възможности за проверка. Сега пак още нещо във връзка с етикетите. Цялата информация, която в момента се включва в доброволната информация, данните, които се включват доброволната информация, не могат да бъдат проверявани. Какъв е смисълът тогава да се дава доброволна информация? Трябва да сме убедени, че доброволната информация е достовор... достоверна. Председателят. Никой друг не иска думата. Затова сега я давам на нашите гости да отговорят на кратко на част от зададените въпроси. Thank you for... Thank you very much for very good... Много ви благодаря за чудесните въпроси. Ще предам въпроса за сертификатите за улова. Е, първо за прилагането на тази система в сертификацията. Да, това е революция и се поставят нови неща, нови основи. Това са пионери, първопроходци в е, е, отрасала. Трябва обаче да се измерва и постигнатото като норма в основната част е, от света, за да имаме стандарт за целия отрасъл. И това е нещо, за което искам да обсъдим. През последните две години е, ходих много пъти в е, Китай. Срещах се там с производители. Чудесно въвели са система за сертификат е, сертифициране за улова. Но какъв е опита? Няма една и съща форма. Получават сертификати от различни държави и на вид те се различават. Много време и усилия са нужни, за да се изгради една база данни и тя да се организира и после всички тези разлики в сертификатите някъде в а, някои държави има задължително а, изискване за електронна регистрация, други са на хартия, те имат а, печат. И двата сертификата трябва да се гледат като еднакво валидни. Европейския съюз е длъжен да въведе такива правила, че да е ясно как да изглеждат сертификатите, как да се проверява тяхната достоверност, и това да е ясно по цялата верига на доставката, а не само в последната брънка, както е случая с Китай. Китай е на последно място по веригата и е, върху Китай падат всички изисквани отговорности за това да се увери дали всички сертификати във веригата преди Китай наистина са валидни а е необходимо тази сертификация да въжи за цялата верига, през която минава а, рибата. И ако нещо не е наред, кого обвиняваме? Китай. Не искам да кажа, че Китай е безгрешен. Това е една голяма страна, развиваща се страна. Много неща се променят там и много неща трябва да се променят. Но а, влиза рибата, внася там, преработва се, след това се изнася. Това прави а, Китай много зависима от вноса и износа на а, риба и рибни продукти. Той е страна, която е в средата, като в един сандвич а, по отношение на изискванията, включително изискванията на Европейския съюз. За това насърчавам а, комисарите и депутатите а, в Европейския парламент да разгледат този възможност. Това е огромна възможност, защото китайската индустрия е много отворена към дискутиране на тези проблеми. Аз много се изненадах първия път, като отидох, се срещнах с преработватели от хранително-вкусовата промишленост в Китай. Те ни казах, ние имаме а, търговска а, бариера в а, а, лицето на интегрираната морска политика. Единствената цел е да се спрет, е, спре вноса от Китай. Какво направи? Китай обърна се към други държави, изнася в Бразилия. Е, всъщност има смущение, объркване, неяснота поради изискванията, нееднаквите изисквания за сертификацията. Там Вместо да се повиши е, прозрачността, Китай просто започна да изнася други държави, където няма такива изисквания. Не мисля, че това е решението и бих насърчила и Европейския парламент, и комисията да отидат да разговарят с основните внасящи и изнасящи страни Китай, Съединените щати, Русия и Япония. Това са страни, които определят правилата и стандартите е, за света ако искаме да седнем на една маса с тях, да въведем еднакви проблеми и еднакви промени, така че да има хармонизация на стандартите и начините за доказването тяхта валидност. Така се решават проблемите. Това е за наблюдението за госпожа Драга и за впечатленията за е, Китай. Благодаря. Благодаря ви, господин Фернандес. Много благодаря. Искам да кажа на господин Стивенсън. Знам, че нещата не са еднакви навсякъде. На юг при нас нямаме депутат, който да е наш представител тук, както имат северната част от нашата страна. Но, въпреки, че а, в а, а, Европейския парламент аз знам какво а, тече като работа и вие вършите много полезни неща. Но а, ние нямаме наш представител. Имаме проблеми типични за юга. Аз ви разказах как стоят, а, стоят нещата при нас по една причина, защото ние продаваме риба в Кадис. А, Флотата ни обикаля различни пристанища. Ходи се и в тарифе а, за а, синеустия костур. А, нямаме гаранции за безопасност. Опитвам се да ви обясня нещо, не знам дали обяснявам. Искам да кажа, че водите от двете страни на една а, граница са такива, че и двете държави трябва да а, могат да ги ползват. Искам да кажа, че спогодбите валят, въжат за цялата флота. А, нямаме никаква правна сигурност. Това означава, че ако не се съобразяваме с някакъв договор, то и Европейската комисия няма да се съобразява с него. Ако нямаме такива спогодби за риболова, аз ще ви призова да се изясня тези въпроси, особено по отношение на двете страни на Гибралтар защото и двете страни искат да работят и са необходими такива двустранни спогодби на основата на добросъседството, за да могат и двете страни рамо до рамо да работят в тези води. Ще върна към казаното госпожа Лювин. Етикетирането е от решаващо значение. Там проблема е, е в е, разходите. Кармен, е, ти знаеш много добре, им всички тези частни фирми, които а, дават еко етикети или издават такива екогаранции. Всичко опира до парите. И накрая задълженията са в крайна сметка върху плещите на рибаря. И разходите стават такива, че той не може да си позволи финансово а, тези етикети. Еко е, етикетите обаче а, са задължителни. Надявам се, не говоря като счетоводител и надявам се рибарите да не ме погнат сега но трябва да станат задължителни за всеки, който осъществява риболов по необходимия начин. Т.е. по, да има подбор, да ползвате тези кукички, които са подходящи, когато ползвате парагада и съответно съответните големини на окото на мрежата, когато ползвате е, хрилни мрежи. Аз не съм еколог, не съм и научен работник, но знам, че техни, постиженията в тези сфери са от решаващо значение за рибарите. А, защото ако рибарите не се грижат до околната среда за устойчивостта и на практика сам, сами копаят собствения си гроб, защото а, сами а, а, унищожават а, източника на своя поминък. И така че а заинтересованите страни, когато говорим за тях, на първо място трябва да се обръщаме към а, рибарите. Трябва да проявяваме разум, здрав разум, а, да имаме предвид, а, че ние трябва да им помогнем да си започнат действия по взаимопомощ. Не бива обаче да помагаме на хора, които се, де... се държат като унищожители. Не знам дали положението е също и на север, но при нас има такъв проблем, а има едно... Хората виждат а, а, ост... у... устойчивостта само като свързана с рибарите – тук се говори за недеклариран, нерегистриран и незаконен а, риболов, но не става, а, но въобще не се говори за другите а, части от флота. Не става въпрос за а, рибари, които са регистрирани като такива. Става въпрос за рибари, които уж го правят за спорта, а ползват а, високотехнологични устройства и, са прев... Е, и, и уреди се превръщат в нелоялна конкуренция на рибарите. Такива неща се вършат. Искам всички да знаят за това. За устойчивостта не е проблем просто свързан с официалните риболовци, а и с други, които осъществяват осъществява такава практика. Благодаря. Господин Монтес. Благодаря много за предложенията на вашата комисия. Те са прекрасни. Първо, когато става дума за нови идеи, много по-добре е да се проучи за сътрудничество. Сме готови винаги как да използваме генетиката, геномите повече за целите на проследимостта. Освен това, непрекъснато се поставя въпросът за МСИ и тяхната сертификация. Те използват технология, свързана с ДНК, много са популярни и работят за проверки на пазара. Те извършват такива проверки в смисъл дали продуктът, който се продава под определен етикет, идва точно от подходящия регион, дали това е видът, който е обявен и така. Естествено, те не обявяват резултатите от тези разследвания. Накратко беше спомената схемата в Съединените щати. Измамна схема, при която се, внас, се ловят големи количества скариди, внасят се в Съединените щати и се обявяват за мерол. Тук е уместно да се използва генетика, да се използват тези резултати от научните изследвания в съдебни дела. В момента има такова съдебно дело, и а, е, знам, че управителите а, е, е, получиха наказания. А, милиони долари беше глобата а, за техните а, измами. Така че а, потенциалът на ДНК изследванията е огромен. По отношение на контрола, член 30 от регламента а, визира една много мя... а, важна мярка за проследяване, но а, отговорността от части е вменена на държавите членки и от части на комисията. Казва се, че трябват повече пилотни проучвания. Аз много харесвам тази разпоредба. За, според мен за пръв път на такова а, високо равнище а, изобщо се говори за генетика в контекста на риболовната а, политика, но а, аз споменах едно изследване, което беше пилотно изследване и а, парите на дънкоплаците бяха използвани за много полезна цел. Но мисля, че трябва е, малко да се отдалечим от този подход. Е, да не създаваме само а, предпоставки за научни изследвания, а да видим как да свържем практикуващите в индустрията с резултатите на тези научни изследвания. А, никой в индустрията не знае, че има възможност да се използват ДНК методи за проследяване и за а, определене на вида риба, който се продава или вида рибни продукти. Мисля, че тук има много, което може да бъде направено във връзка с сътрудничеството. Председателят. Чухме какво казаха нашите специалисти, поканените ни оратори. Комисията иска ли думата? Интересно е те дали имат мнение. No, merci, Благодаря, господин председателю. Не. Най-напред Искам да благодаря за това, че ни допуснахте до участие. Но за да се изкажа с оглед и на вчерашното заседание, мисля, че трябва да има много точни е, разяснения. Е, хората, които се изказаха, ще допълнят е, разискванията, действително. Ние а, е, не сме на същата позиция по доста въпроси. Очевидно, че предстои да извървим още път, за да дефинираме някои елементи. А, е, в първия панел ми се стори, а, е, че такъв важен а, момент е, е определенето на ролята на организациите на производителите. Е, е, необходимо да получим прецизна информация за очакванията на е, сектора. Защото гражданите ни казват, че това е добра платформа за сътрудничество. Комисията предлага да се върви по път, който е напълно реален. Така че аз не, че бих задал въпроси към казаното, но добре си водих записки защото мисля, че тези разисквания се вписват добре в, в начина на мислене, който ще ми позволи да формулирам отговори на въпросите зададени от комисията. Господин Стивенсън, благодаря господин председателю. Подобно на комисията и аз грижливо си водих бележки на компютъра за всичко казано. Всъщност, доста консултации, съм провел. Аз обикалям риболовните държави, срещам се а, с представители на държавните органи и на а, сектора и предприятията, и на организациите на производителите. Срещам се и на място, и тук в Брюксел, и в Страсбург. Но днес беше много интересна конференцията, отчасти защото получихме нови данни, нова информация. От първа ръка чухме информация за някои от най-спорните моменти, които ще породят търка искания при реформата на общата организация на а, пазарите. Това е въпросът за ролята на организациите на производителите, въпросът за интервенционния механизъм, за механизма на намеса при минимални цени, а, с а, въпросът за предлагания от комисията механизъм за единно съхранение. Въпросът за по-доброто координиране на свалянето на брега е нещо, което съм осветлил още в подготвителните документи. А последната сесия показа как новите технологии могат да бъдат използвани не само за подобряване на дейността ни, но и за по-доброто проследяване и за по-ефективното наказателно преследване на хората, които се опитват да измамят системата. Е, в това отношение аз чух много интересни неща. От изказването на представителя на Световния фонд за защита на дивата природа е, е, се досетих за някои неща. Изпращаме за пръв път делегация в Китай. Така че много ви благодаря за идеите, които ни дадохте за нашите разисквания там. По еко етикетирането. Е, трудно ми беше да чуя подкрепа е, за това, към което се стремя е, в моя собствен документ. Но във всеки случай благодаря ви. Мисля, че като цяло сме на една вълна. Благодаря на господин председателя, благодаря и на всички, които ни предложиха своите експертни познания и ни обогатиха по този начин. Благодаря господин Стивенсън. С това приключваме това извънредно интересно изслушване. Така приключваме и много дълъг ден от работата на комисията по рибарство. Благодаря. Председателят любезно благодари и на преводачите. Утре продължаваме е, заседанието в 9 часа, в 9 часа, но най-напред първата част на заседанието ще бъде при закрити врата. Значи в 9 до утре.